Е Протоколът е и до 22 и 23 е, е, юни, както и извънредното задание от 28 юни са на ваше разположение. Имате ли възражения срещу тези протоколи? В такъв, в такъв случай, е, тъй като няма възражения, се приемат. Имате думата. Микрофон за оратора, моля е, е, едно питане по процедурен въпрос. Споменахте ужасните атентати и знаете, трябва жало да кажа, че много италианци са пострадали. Изразявам нашето съчувствие и моля за изменение на днега може би е все пак по-добре все пак да запазим стария дневен ред. Вие изразихте нашите чувства, това, което искахме да кажем. Като италианка аз още веднъж изразявам най-искрени съболезнования на семействата на загиналите мои сънародници. Госпожо Гърдини, казва председателят, благодаря ви. Благодаря, че споменахте загиналите си сънародници. Предполагам, изразявате мнението на всички колеги италианци и от всички нас ни изразява. Присъединяваме се към израза на съчувствие към е, близките на пострадалите и жертвите. Компетентните органи Польша и Португалия съобщиха излидно госпожа Крупа и господин Антонио До, До Сантос. Госпожа Крупа ще за, заеме мястото от 24 на, името на, на място на господин Войчеховски а, а господин Сантос ще, госпожа, ще мести госпожа Ферейра от 28. Казваме им добре дошли и припомням, че те са пълноправни членове с всички правила